общата позиция относно проекта за общ бюджет за финансовата година 2015. Искам да ви информирам, че по тази точка нямаме процедура на спонтанни изказвания и няма синя карта. Тоест, само онези, които са записани. И сега давам думата на господин Занети от името на съвета. Имате думата. Господин председател, госпожо председател, госпожо председател, уважаеми представители на комисията. За мен е голяма чест да ви представя комисията на съвета за проекто бюджета за 2015 година, която беше прията в началото на септември. Това е е в рамката на новата финансова рамка 2014-2020 година. Това е много важна година за началото на програмите, за завършването на е, изминалия период. Така че съвета дефинира позицията си в за бюджета 2015 година, предвид необходимостта да се осигури финансова подкрепа за проектите на Европейския съюз в сферата на растеж и работна заедост. Съвета също така отчете факта, че финансирането на европейските програми и инициативи трябва да се извършва в атмосфера на бюджетна дисциплина, в светлината на онова, което се изисква и в самите държави членки. Решението на съвета е, трябва да отчете тези изисквания и да даде възможност е, за осигуряването на необходимите средства в бюджета 2015 година, за да се предприемат бързи действия и в други сфери с оглед на устойчивото финансово управление особено в сферата на заетостта и заетото на младите хора, осъзнаването на тези идеи в светлината на Европейския съвет от юни трябва да се работи и в сферата на комуникациите, на развитието на селските региони, емиграцията и миграцията се разглеждат като приоритети на съвета. Изработвайки позицията си, е, съветът реши да се, спес, да се направят спестявания в някои раздели, защото това е и необходимо и възможно. В някои случаи има маржове по, по изисквани плащания, така че намаляванията се основават на задълбочен анализ на потребностите от изразходване на средствата, както и от възможностите за финансовото освояване през 2000 2015 година. Предвижда се прилагането на нови години на нови програми. Позицията на съвета е да се предвиди бюджет за 2015 година с оглед на това, което е възможно и необходимо с увеличаване на поетите ангажименти в сравнение с общия бюджет от 2014 година. Председателството ще работи с комисията, с Европейския парламент за постигане на съгласие по бюджета 2015 година в духа на доверие и стремеж към компромис. Нека да разгледаме подробностите на идеята на съвета 144 е, пункта ще бъдат разгледани в сравнение с миналата година с по 5-2-2. Както вече споменах, независимо от тези намалявания на бюджета, има увеличаване в сравнение с бюджета за 2014 година, като се отчита и изменението на бюджета, което вече е одобрено. Има увеличение с 4,2 милиарда евро а, за поетите ангажименти т.е. 3,3% е общото увеличение. Мисля, че е много важно да се подчертая, че позицията на съвета не предполага преоразмеряване на бюджета в сравнение с бюджет 2014 година, но а, онова, което е останало от съществуващия бюджет и от изменящия бюджет, предложен от комисията за 2014 година. Това са пунктове, по които съвета работи. Както споменах и преди, а, тази позиция а, е баланс между адекватната подкрепа и необходимостта от бюджетна дисциплина и устойчивост, като се отчита декларацията, която е а, е, присъединена към нашата позиция а, е, изплащанията, които ще се извършат в 2015 година, няма да бъдат достатъчни за финансовите изисквания в разделите, които най-много бяха засегнати от споровете. Широкия консенсус в съвета беше постигнат с гласуване от страна на всички държави. Няма да се впускам в подробности. Разбира се, ако искате някакво пояснение, мога да отговоря, но мисля, че принципа по който позицията на съвета предвижда увеличаване в бюджета в 2014 година, все още се прилага. И в заключение искам да обобщя трите принципа, които насочиха работата на съвета, когато се разглеждаше общия бюджет. Първо, необходимостта да се предвидят а, да се предвиди адекватно финансиране за проектите и програмите, борбата срещу безработицата и специално безработицата сред младите, малки и средни предприятия, управление на кризи по-специално кризата в а, а, Украина, хуманитарни нужни и така нататък. Също така, публичното финансиране, усилията, които се правят и ще продължат да се правят от държавите членки, контрол върху административните разходи. Необходимо е по-голяма ефективност. И на трето място, необходимо да се предприеме един предпазлив и разумен бюджет, с разумни маржове, за да се отчетат и буферират някои неочаквани позиции. Това е позицията на съвета, която е балансирана и която отчита необходимостта да има ресурси в бюджета за справяне с тези предизвикателства, с цел консолидиране на националните бюджети. Също времено искам да подчертая още веднъж, че италианското председателство ще работи съвместно и с парламент и с комисията, за да се намери решение за бюджета 2015 година, за да може да се отчетат всички проблеми. В заключение искам да ви благодаря за вниманието и очаквам конструктивен дебат, ще отговоря на всякакви въпроси, ще мога да поясня. И сега давам думата на комисията и на господин Доминик. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, уважаем господин министр, благодаря за възможността да говоря днес пред вас. Преди да започна, позволете ми да коментирам някои от вашите бележки за а, бюджета за сегашния и за следващата година. Мисля, че с някои цифри ще получим по-обща представа за 2014 година. Ако бюджета бъде прият с крайна сметка с всички предлагани изменения от, Европа, от комисията, все пак ще имаме 4 милиарда под приятите за 2013 година тавани а за бюджета с 2015, ако бъде прият в вида предлаган от Европейската комисия, ще бъде с 2 милиарда евро под бюджета за 2013. Още сме далеч за да се върнем до нивото на разходите, с което бяхме привикнали. И за това споменатото, че за 2015 година се предвижда и известно увеличение всъщност ще се окаже неточно, защото ако споменете цифрите има малък спад. И все пак искам да кажа, че Европейската комисия трябва да повтори своята позиция за това, че е разочарован от начина по който съветът чете бюджета за 2015 година. Въпреки безпредседентната ситуация, съветът не възприема тази особеност. Сега, в тази решаваща фаза на бюджетната процедура, искам да се обърна към основните моменти. Предложението на комисията за 2015 година бе изготвено в една пълна с предизвикателства среда. Основно трябва да насочим усилията си към економическото възстановяване, така че приятите програми за 2014-2015 да могат да се осъществяват това ни е възложено не само от Европейския съвет, който потвърди своите цели на заседанието през юни 2014 година. Най-големите ни тревоги, свързани с плащанията. Първо трябва да осигурим финансиране за политическите приоритети, които сме съгласували в рамките на националните при, на националните програми. Трябва да осигурим на следващо място разплащането на неразплатените сметки от периода 2007-2013 година, така че да възстановим вложени от държавите членки средства и другите бенефициенти, за да постигнем тези цели, Европейската комисия предлага да се използват максимално е, наличните средства за 2015, максимална гъвкавост, която се предвижда в сегашната финансова рамка. Предвид на сегашните приоритети, комисията предлага е, е, нарастване на 1,8 на сегашните ангажименти за бъдеще плащане и на увеличение на, с 1,4 на разходите. Но предложението на комисия на съвета е да се съкратят с 1,5 милиарда и плащанията с 1,8 милиарда. Това означава, че се съкръщава именно този параграф от бюджета, който би трябвало да подпомогне развитието към растеж и нови работни места. Това е съкръщение от 1,3 милиарда евро в плащанията за изследванията, 10 намаление в рамките на хоризонт 2020 година ще се отрази над, над 7000 участници, от които а, над а, 900 хиляди са малки и средни предприятия. А, предвид на ангажиментите, предвид на сегашната криза в съседни държави, се предлага 318 милиона а, да, се, и, да бъде сумата, която ще се измени. А, ние трябва да получим всички средства, които сме предвидели и да имаме пълна гъвкавост за оползотворяването им, за да стабилизираме ситуацията. Има някои граници в това да се прехвърлят плащанията от година в година. Трябва да подчертаем, че искането на комисията с 2015 може да се окаже достатъчно само ако се изпълни ангажимента за 2014, така както е предвиден при сегашната многогодишна финансова рамка и без промяна в политическите споразумения. Политическите цели бяха договорени като част от уточняването на многогодишната финансова рамка. Сега трябва да преведем това на езика на годишните бюджети предвид на нашият план с недостатъчните средства за разплащане в 2014 година, комисията може просто да помоли съвета да преразгледа своето виждане, защото според съвета нещата са както винаги, т.е. трябва да се процедира както е обичайно. Ние планираме двуетапна а, начин да се работи. Първо да се е, договорим, че може да се наложи до края на 2014 година да се преговаря пак по текущия бюджет. Това не е стабилна позиция. Аз ви призовавам да вземете предвид е, тези съображения, когато разглеждате бюджета с 2015 година. Трябва да прекъснем този порочен кръг, като осигурим достатъчно средства за Бюджет за 2015 още от 1 януари, за да осъществим общите приоритети, които имат за цел изпълняването на вече поети ангажименти и да се прекрати тенденцията за натрупване на поети плащ, дългосрочни плащания, които не се разплащат в последствие. Това е начинът за да се стабилизира начина да се стабилизират нещата по отношение на оставащата част от 2014 година и да се е, приеме проекто бюджет, който изменя бюджета номер 3 в размер на 4 милиарда евро по отношение на приходите 2014 година сочи, че имаме възможност да работим в тази посока. Допълнителни приходи, което означава, че допълнителните средства няма да струват нищо допълнително като вноски от държавите членки. Знаем колко затегнато е положението в националните бюджети. Така ще можем да овладеем ситуацията и накрая трябва да се договорим че ако искаме да положим усилия за стабилизиране на положението, трябва да използваме гъвкавостта, заложена в новата финансова рамка, да, за да може да се покрият нуждите и да се стабилизира положението. Искам да ви обърна внимание на нуждата да ни подкрепите на 24 септември на съвместното ни с заседание. Благодаря на Европейския парламент за това, че ще бъде домакин на тази среща, както в частност на председател на комисията по бюджет, господин Артуас, както и на докладчиците, госпожа Холмар и госпожа Гърцабял. Благодаря. Давам думата на госпожа Холмар. Госпожо председател, господин комисар, най-напред добър ден на председателството на съвета. Искам да кажа, че макар да отговарям за бюджета на парламента и на останалия бюджет, искам да ви кажа, че за момента това, което прави съвета, просто ме изненадва. Ние одобрихме финансова рамка за 6 години, а съвета сякаш всичко е забравил съвсем наскоро ние го прияхме заедно с съвета. Позицията на съвета днес просто ме шашка, просто ме побърква. Аз вече нищо не разбирам. Мислих, че имате, искате да насърчавате економическия растеж и развитието, а всъщност вие съкръщавате перата за научни изследвания, за малки и средни предприятия и така нататък. Казвате, че трябва да се отпуснат средства за хуманитарна помощ в Сирия, например, а в бюджета съкръщавате средствата. Казвате, че трябва да продължим външната дейност по различни причини, като едновременно с това съкръщавате сумите. Никой нищо не разбира. Има все по-голямо разминаване между ангажиментите за плащания и самите плащания. Все повече обещания и все по-малко плащания – в един момент съвета трябва да прави това, което казва. Извинявайте, ако съм малко твърда, извинявайте, че съм толкова откровенна, обаче аз вече нищо не разбирам. Писна ми да ми говорите за економически растеж при положение, че напрекъснато съкръщавате средствата. Специално за бюджета за парламента и други, искам да кажа, че парламентът ще трябва отново да се стегне колана. Никакво увеличение. Е, трябва да бъдем изключително пестеливи все пък знаете, че имаме допълнителни разходи. Например, допълнителни разходи, свързани с, с статута на депутатите. Ние направихме необходимите средства, за да покрием новите разходи и продължаваме да се дължим разумно. По службата за външна дейност имам няколко забележки. Европейската служба за външна дейност е, има няколко проблеми, защото той има бъдеще пред себе си, обаче не му се предоставят средства, за да се изгради освен това, непрекъснато се пилеят, смисъл, е, средствата е, се разпиляват за различни дейности. Надявам се за в бъдеще да не четем новините в YouTube. Надявам се е, да ни бъдат съобщавани. Сега, разходите за Европейския съд. Казвате, че трябва да се засили европейското правосъдие, обаче нещата се очертават много зле. За първ път има подадена жалба за непокрити разходи, но нека Европейския съд да разполага с необходимите средства, за да работи както трябва. Председателката благодаря на госпожа Холмайер. Сега давам думата на госпожа Гардия Сабал. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, господин Занети, господин комисар. Може би ще ви се струва изненадващо, че съвета и парламента се обединяват около приоритетите, но позициите по бюджета са доста различни. Вие обяснихте доста подробно, че един от големите приоритети за европейските институции са да се генерира растеж и да и борбата срещу безработицата, особено безработицата сред младежите. Това са мерките, за които трябва да, да говорим, когато говорим за стратегията 2020 година, за да бъдем конкурентоспособни в нашия свят. За това трябва да инвестираме, за да можем да бъдем конкурентоспособни в глобален план в сферата на знанието, трябва да се работи в сферата на научно-развойната дейност, да, да говорим за инфраструктура, за енергетиката, която е един от големите, едно от големите предизвикателства. Когато се впусна обаче в подробностите по финансирането и да разглеждаме големите разлики, в позицията на съвета и на парламента относно там, където искаме да инвестираме. Ние ще увеличим а, растеж, а, а, нарастването на финансирането в тези сфери, докато ви искате там да намалите 75 милиона, милиона за едрата, едро в крупната инфраструктура. Тоест има разлика между това какво решава съвета, какво реши съвета през юни. А, това са ангажиментите. Тогава, като говорим за изплащанията, а, ситуацията е много сериозна. Начинът кой, по който вие гледате на бюджета не решава проблема, напротив, а, утежнява го. А, милиони все още не са изплатени по а, плана. Два и половина милиарда а, ще бъдат а, намалените суми. Няма да се впускам в подробности, но а, в комисията а, това, което каза комисията, ме води на следното заключение. Намаляването на бюджета не е спестяване. Вашите проекти важни, от жизненно важно значение за Европейския съюз и намаляването на бюджета е нож с две остриета. Ако искате да уредите финансите на Европейския съюз с намаляване на средствата, това няма да постигнете. Вие също така отричате допълнителната полза от европейския бюджет и в заключение мога ли да помоля Европе... италианското председателство председател да разглежда потенциалните решения в съвета. Ако истински се заемете с този проблем, парламента ще бъде на ваша страна, ще работи с вас ръка за ръка. Благодаря, госпожа Габриел Цабал. И сега давам думата на господин Артуи. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, господин комисар, бих искал да подчертая, че изборите от 25 май издадоха своята строга присъда и е, трябва да подчертая, че евроскептицизма е, е, е, даде, даде своя глас, защото е, е, особено безработицата постигна отчаиващи нива сред младите хора. Популизма е навсякъде в, в континента, е, докато е, международните Международния валутен фонд и Организация за економическо развитие и търговия се безпокоят от стагнацията в Европейския съюз. Въпросът е дали можем да дадем някакво лекарство и да възстановим доверието. Ние, за да отговорим, трябва да изясним три неща и три предпоставки. Първо, да подготвим ревизията на многогодишната финансова рамка, която беше прията в края на 2013 година, където се определят за 7 години таваните на разходите, както и нивота на приходите. Да гласуваме преди изборите. Той беше гласуван преди изборите изборите, но очевидно е, той не получи подкрепата на избирателите. Демокрацията ни нарежда да подготвим неговата ревизия или поне да се надяваме на някои изменения още в бюджета 2015 година. Не е ли спешно да изработим бюджет е, за битка е, предвид несигурността на предпоставките? Разумно ли е да се затваряме в бюджетен тунел, който е твърд и който не се влияе от конюнктурата навсякъде? В много голям голяма степен е, средствата през 2015 година ще финансират разходи от 2012 и 2013 година. Европейския съюз е застрашен от економически колапс и такава инерция е, прави бюджета не е реактивен. Ние трябва да бъдем гъвкави в специфичен и максимален смисъл още от бюджет на 2015 година. Ето защо отново искам да бия тревога, защото има все по-голямо разминаване между кредитите за платен ангажименти и кредитите за плащане плащания. Към 31 декември 2013 година остават неплатени фактури. Те ще бъдат, е, е, те бяха 5 милиарда в края на 2010 година и 24 милиарда в края на 2013 година. По договорите Европейски съюз е, няма право да задлъжнява, но подмолно се увеличава дълга и всички економически партньори са задълбочени. Този дяволски кръг проявява абсолютна проява на безотговорност. Ето защо е, следващия бюджет е, трябва да се замисли и да се изпълнява много разумно, с метод и е, много последователно. Искам съвета да ни каже какъв е плана му за бюджета. Искаме да знаем каква ще бъде изходната точка. И накрая, които ще бъдат източниците за финансиране от 300 милиарда за инвестиции, които председателя на комисията съобщи на 15 юли. Може би това са операции, които може би ще бъдат финансирани от пазара. Ако Европейския съюз се иска да бъде двигател, това означава, че трябва да поеме риска. И това поемане на риска задължително се изразява в бюджета, защото всеки един знае колко е спешно положението, какъв ще бъде бюджета за 2015 година. От това зависи доверието към председателя на Европейската комисия. В заключение категорично искам да изявя желанието бюджета за 2015 година да не бъде просто продължение на предишни бюджети, където отново се съкръщават кредитите за плащания. Европейския съюз е в криза, Европейския съюз е в опасност, ние бяхме избрани за да го възстановим и за да възстановим доверието на европейците. Председателката, сега е, искам да чуя съобщения и въпроси от страна на колегите и на комисията. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. по поставените във връзка с многогодишната финансова рамка въпроси. Трябва да отбележим, че в средносрочен план има възможност многогодишната финансова рамка да бъде преразгледана преди да се отчитат актуалните, актуалното състояние на, економ, на економиките. Разбира се, това не въжи за момента. В момента е важно да се обсъди проекто бюджета за 2015 година предвид на сегашното състояние на многогодишната финансова финансова рамка и нейното съдържание. Трябва да кажем, че по никакъв начин не целим да поставим под въпрос приоритетите. Това, което ще направим, прилагайки бюджета, е да подхождаме по-етапно като се опрем на два основни стълба. Първо искам да изясня предварително факта, че позицията на съвета предвижда бюджет за 2015, който е по-насочен към увеличаване на разходите в сравнение с 2014. Трябва да видим обаче какво ще се получи, ако вземем предвид последните предложения за изменение на бюджета за 2014 година, внесени от Европейската комисия, които съвета все още оценява. Позицията на съвета е изходна точка, която в сравнение с миналата година е, е, се очертава по-ясно. От друга страна, има декларация, която е приложена към становището на съвета, там се презовава да се е, постигне съгласие за евентуалното е, произменение на бюджета за 2015 година, ако това се наложи. Ако говорим за а, статия А, а именно Европа на развитието, а, ръста и заетостта, трябва да кажа, че 7,1 милиарда с а, дългосрочните задължения с 24 милиарда намаление. Това е по-високо от а, сумата, която беше предвидена за 2014 година и 1,3 милиарда е, е намалението на позицията за е, бюджета за комисията и все пак е, имам увеличение от 2,8 милиарда в сравнение с бюджета с 2014 година по тази по този параграф. Трябва да кажа, че няма съкръщение по тази точка що се отнася до предвиденото в предложението на комисията за развитието на малките средни предприятия, програмата Косме, образованието и развитието на уменията в програмата Еразъм Плюс. Също, се, също трябва да насочим поглед към Хоризонт 2020 година и механизма за свързаност на Европа, където има наистина намаление, но и увеличение на разходите, където това увеличение е над 16%. Съветът си дава сметка за огромното значение на европейския бюджет за възстановяването на развитието с темпове на растеж и създаване на работни места, които да ни изведат от днешната економическа криза искаме да осигурим финансиране за приоритетите, основно за младежите, за финансиране на научно-изследователската дейност за малките и средни предприятия. Съвета обаче трябва да бъде а, реалист когато се изготвя бюджета. Предвид на процента на освояемост в миналото и към днешна дата и капацитета за освояване на европейски средства. Искам искрено да ви благодаря за интересното и обогатяващо обсъждане а, и ако правим задълбоченост, разглеждайки позициите е, си, ще можем да постигнем съгласие за бюджета 2015 година и днешното заседание е прекрасно начало в това отношение. Италианското председателство ще търси градивно разбирателство, така че да можем да отговорим на очакването на европейските граждани. Даваме си ясна сметка, че Европа се нуждае от бюджет, за да може да отговори на тези очаквания и искания и се надявам, че заедно с съвета, парламента и комисията ще намерим такова съгласие. Председателката, с това приключихме обсъждането на точката за проектобюджета бюджета с 2015 година. Следващата точка е структурен недостатък в плащанията по бюджета на Хоризонт 2020 година. Давам думата на господин Занети отново от името на съвета. Breath.